Good afternoon, colleagues. Um... Добър ден в началото на следобедното заседание. Започваме с точка 17. А, така че ще а, започнем веднага. А, тази сутрин сте получили писмо, адресирано до мен във връзка с, с някои а, общи въпроси относно споразуменията за а, реадмисия. Ще имаме предвид и това писмо, а, когато провеждаме дискусията. Ще бъде хубаво да обсъдим и е, елементите в писмото. На 5 декември е, излезе и доклада на представителя на комисията, но не бе възможно доскоро да се постигне споразумението дълго време във връзка с Афганистан. Знаете, че в момента ние сме включили една такава точка в дневния ред, но Господин Мондюр, който трябваше да дойде да ни информира, е, няма възможност да присъстват и нямаше и възможност за краткия срок, е, в който трябваше да стане смяната, да се намери негов заместник. Така че ще е, направим известно разместване в дневния ред за днес. Господин Мърдио ще направи презентацията, а пък, както ви казах, един от представителите на неговия отдел, който трябваше също да докладва, нямаше възможност да дойде. И така, благодаря ви, господин председател. Радвам се, че имаме възможност да се чуем и да обсъдим с вас въпроси, свързани с Афганистан и Мали. От миналата година ние знаем, че е, има е, повече данни вече за прилагането на е, споразумението за реадмисия с тези две страни. Така че ще говорим за общото състояние, може би, и на споразуменията за реадмисия, но очевидно днес няма да имаме чак толкова много време. При всички положения от тази сутрин се опитахме вече да ви предоставим малко повече информация за състоянието на нещата. Стандартната е, оперативна е, процедура във връзка и с е, разрешенията за престой е, са така да се каже, в центъра на вниманието. Мали и Афганистан са страните, от които имаме много мигранти. 10 000 през 2016 бяха. А, а, гражданите на Мали, е, които е, е, бяха обект именно на това споразумение за реадмисия. Броят на дошлите от Мали бяха, беше още по-голям и така трябваше да обсъдим всичко, което е свързано и с трудностите за реадмисия. Най-вече става дума и за политически е, съображения. Е, ситуацията е, в Мали се променя динамично. Естествено, че нещата са щекотливи, темата е много чувствителна, тя е в центъра на вниманието и на нашата общественост ние е, е, трябва да разглеждаме нещата и в рамките на споразумението на спогодбата от Котоню, член 15. Естествено, трябва да спазваме принципите, залегнали в е, спогодбата от Котоню, но Същевременно а, а, знаем, че ситуацията в страните партньори по Котону е доста различна. А, е, това, което установяваме е, че в някои от е, страните партньори е, предпочитат не формалния, неофициалния подход. Има близо седем страни, които всъщност именно по този начин предпочитат да действат и през септември 2015 година ние от наша страна решихме също да действаме повече по линията на неформалните, неофициалните ангажименти и връщането да става именно по този начин. Така че аз предложих да обсъдим с Мали време и някои от процедурите в оперативен порядък. Така че тези стандартни оперативни процедури са трябва да бъдат уточнени. Също време има и административни процедури във връзка с издаването на документи за самоличност. Стандартните оперативни процедури всъщност не са с правно задължителен, правно обвързващ характер те е, не предвиждат е, правни задължения за е, страните по споразумението и също времено с начин да решим някои от проблемите във връзка с нередовната миграция. Редица предизвикателства имаш ще във връзка и с посещението на а, равнище министри от Мали. А, Мали а, трябваше да а, подпише едно споразумение за реадмисия с Европейския съюз, но а, малко преди а, посещението и датата на подписването Мали а, заяви, че няма да подпише такова споразумение. А, Очевидно се налага да бъдем по-гъвкави в отношенията с подобни страни, които се е, тревожат и е, страхуват от е, подписването на такива задължителни в правен е, смисъл е, споразумения. Е, освен това, е, Имаме и още една точка е, за обсъждане. Това е вече споразумението с Афганистан. Е, подписано още през е, началото на октомври 2016 година. Е, шест месеца изминаха от тогава. Имаме един много прозрачен, много перспективен диалог с Афганистан и смятаме, че ще можем да завършим цялата тази концепция, наречена съвместен път напред още през 2015 и 2016 година е, имаше един е, голям е, поток от мигранти от Афганистан към Европейския съюз. Това е втората по големина група след сирийците сред нередовните иммигранти в Европейския съюз. 270 хиляди е, е, афгански граждани е, влязоха през 2015, повече от 60 хиляди през 2016. И а, именно а, афганистанците са втората а, по големина а, група, която подава официално заявление за а, признаване на статут в а, за 2015 година има повече от 170 е, е, хиляди такива молби е, в Унгария, в Австрия, в Германия за 2016 година, поне за периода, в който се разполагаме в момента с данни е, за е, е, част от 2016 година. Броят на тези молби е 160 хиляди. Ако погледнете ситуацията през 2015 година, около 90 хиляди са уважените молби от службите за обежище в държавите членки на ЕС молби на афгански граждани, а пък за 2016 година те са 83 хиляди. Така че от септември 2015 година Всъщност средно около 68% от афганските граждани, които са подали молба за омежище, са получили положително решение. Междувременно вече за 2016 година установяваме, че има много съществено намаляване на броя на признатите молби за обежище и естествено това се дължи на така индивидуалния подход при оценката на фактите и обстоятелствата във всеки конкретен случай. Но при всички положения положителният отговор на една голяма част от молбите през 2015 година очевидно стимулира. Така че в края на август, началото на септември 2015 година имаше един голям приток на афгански мигранти, което се дължеше и на активната дейност на наркотиката на трафикантите. така че, а, междувременно вече ние сме сключили споразумението и се предвижда конкретно разглеждане и решение на всеки индивидуален случай. не се предвижда, така да се каже, глобална, паушална хуманитарна закрила или защита за гражданите на Афганистан но в някои от държавите членки очевидно трафикът на хора, контрабандата са особено активни и процъфтяват и е, там има и големи трудности с е, връщането на афганските граждани. Но при всички положения ние смятаме, че въпросът трябва да бъде поставен е, в рамките на нашия диалог с Афганистан и че трябва да се търсят е, общи решения. Има престъпни организации, които организират пътуването на афганистанци към Европа, които застрашават сигурността не само на нашите държави тук в Европа, но и сигурността на Афганистан, както и стабилността на афганската економика. Повече от 720 е, хиляди е, са афганистанците върнати от Пакистан и Иран. И президента на Афганистан е, оцени положително това развитие. Дори прикани Пакистан да върне в Афганистан много повече, защото се приема, че така, потенциално броят на е, мигрантите от Афганистан в тази страна са много по-големи. 706 е, са върнатите е, в рамките на Европейския съюз. Да, в рамките на тези операции са организирани на основата на двустранни меморандуми за разбирателство с Афганистан. Така че е, е необходимо по-тясно взаимодействие с органите на Афганистан с оглед и на зачитането на правата на човека и на международно правните норми. Но а, при всички положения а, а, това очевидно е предпочитания вариант и за Афганистан. А, имаше а, 6000 Всъщност, точната цифра е 5932 доброволно завърнали се афганистанци през 2015 година е, броя е още по-малък. Но е, е, насилственото или принудителното по-скоро връщане също е съществен елемент за процеса на реадмисия. Така че е, това е смисъла общо взето на е, е, договорения съвместен път. Това не изключва възможността да се използват и двустранните инструменти, но първото което трябва да подчертаем във връзка с съвместния път е, че се поемат и от двете страни задължения. Това е един вид политическа декларация за провеждане на структуриран диалог и след това вече за така, съсредоточаване върху въпросите на миграцията. Освен това, това е един съгласуван подход във връзка с нередовната миграция. Предвиждат се мерки за ускоряване и улесняване на процеса е, предвиждат се и кампании е, за е, информиране на населението от рисковете при една такава не редовна, нерегулярна миграция и освен това какви са възможностите за приемане, т.е. какви са ограниченията по-скоро по отношение на приемането а също и последствията от едно връщане в, по линията на реадмисията в Афганистан. Афганските органи знаят, че трябва да водят борба срещу престъпните мрежи, които се занимават с трафик на хора. Има и нередовни мигранти, които дори е, е, не са подали молби за обежище или е, които пребивават тук незаконно, тъй като молбите им са отхвърлени. И става дума именно за тази категория хора. Не става дума за а, а, афгански граждани, които имат а, статут на беженци. Тоест, а, концепцията на а, съвместния път всъщност е отговаря напълно на поетите от нас правни ангажименти, на международните правни норми, на принципа за не забрана на а, връщане, non-refoulement, съгласно Женевската конвенция, така че това е, е в общи линии е, информацията, която мога да ви дам и е, също времено вие в писмото, което сте получили е, преди обяд, е, знаете, че е, предстоят преговори, да кажем, с Нигерия, които ще се проведат. Те започнаха още през октомври. Има и други страни, които са включени в нашата програма за преговори още от 2015 и 2016 година. И ние се надяваме, че по вече утвърдения модел на преговори ще можем да процедираме и по отношение на Афганистан. На моето основно послание към вас днес е, че аз вярвам, че трябва да бъдем прагматици и да гледаме същевременно на съответните страни на происход, като на страни партньори и да гарантираме, че онези от гражданите на тези страни, които наистина се нуждаят от защита и закрила, ще я получат. Благодаря. Благодаря ви. Искам да спомена писмото, което беше представено тази сутрин за реадмисията. Може би е добре да го погледнете. Освен това ще помоля господин Мордю да представи официално и документа за процедурите в Мали на колегите. Госпожа Саржентини има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за нейното обяснение, както и за писмото. Радвам се, че тази тема е отново на дневен ред, но ще започна с писмото. Уводната му част уточнява, че разглежда единствено споразумението за реадмисия, докато днес ние ще разговаряме за неофициалната реадмисия – така ще нарека споразуменията с Афганистан и Мали. В вашето писмо се споменава изявлението Европейски съюз Турция, нещо различно от официално споразумение. Изявлението е нещо неофициално. Според мен проблемът е, че Европейският парламент би трябвало да може да се произнесе относно международните споразумения. Това е така съгласно договора от Лисабон. Разбирам, че Афганистан и Мали са тези, които не искат официално споразумение и вие просто работите с това, което ви е предоставено – но това означава, че парламентите и от двете страни не могат да извършат своя демократичен надзор. При реадмисията, освен това, ние трябва да знаем какви са бройките, какви са последиците, когато хората биват връщани. Наше задължение е да проследим, да видим дали тези хора могат отново да подновят това, което правят в страната, където се връщат. Разбира се, аз не успорвам връщането на тези, които не отговарят на условията за убежище, но ми се иска процедурата да е прозрачна и законна. Нещо, което не е така по-настоящем. Питам се, още колко неофициални споразумения ще видим в близко бъдеще. Да вземем Мали, за пример. Аз съм холандка. Темата беше широко отразена в холандските медии. На 19 декември беше срещата с Мали. и някои бяха толкова доволни, че сме успели да се договорим с Мали. Същевременно никой не обясни как ще помагаме на Мали да се развива. Дори няколко минути по-късно холандското посолство в Бармако със съгласие на Министерство на външните работи заяви, че има обхватно неофициално споразумение. Ние трябва да се съобразяваме с Лисабонския договор и правата ни за демократичен надзор. Затова самото уточнение, че става дума за неофициално споразумение, трябва да се покаже на нашите правни служби, за да получим тяхното становище. Аз съм член и на Комисията по развитие. Там обсъждаме същата тема, защото нашия подход е този на моркова и тоягата. Нещо, което пак не отговаря на демократичния надзор идеята, че ако една страна не приема реадмисията, трябва да се променят търговските споразумения. Това не е нещо, което може да се подхвърли ей така, защото опираме до международните договори. При Марокко имаме официални споразумения. Знам, че има мароканци, влезли в Европа, без да имат право на това, без да имат право на обежище, съгласна съм, те трябва да бъдат върнати. Защото стават проблем в Германия, Холандия и други страни. Ние обаче искаме да има споразумение за реадмисия, при което Марокко да приеме всички граждани от трети страни, дошли от Марокко. Не трябва ли да престанем с този натиск над Марокко, да ги принуждаваме да приемат и хора, които не са техни граждани? Това би бил според мен правилният път напред. Ще спомена и Либия. Ето днес сме вторник. Аз видях писмото на Доналд Туск – в което се говори за добри приемни центрове в Либия. Носят се какви ли не слухове, но аз се питам какви са нашите споразумения с Либия, защото и там няма да имаме официално споразумение за реадмисия. възниква и проблема за демократичния преглед. Това съгласно Лисабонския договор. Възниква и проблема свързан с правата на човека, последното, което ще каже господин председател. Така или иначе ние трябва да знаем как биват третирани хората, които се връщат съгласно тези неофициални споразумения. Освен това, оказва се, че някои от тях пътуват с лесе пасе, тъй като не отговарят на условията за обежище. Когато един човек се връща чрез неофициално споразумение нещо лошо му се случи, затова бихме отговаряли и ние. Благодаря, Ана Гомес. Благодаря за предоставената информация, господин Мортю. Имам три въпроса. Първо за демократичния надзор, как комисията може да го гарантира от страна на парламента – при връщането на афганистанците в горещите точки в Гърция, например. На тези хора понякога дори не е даден шанса да кандидатстват за обежище. Днес чухме и за суданците, които биват връщани през Италия до Судан, възоснова на договорено споразумение с италианската полиция – къде е тук демократичния надзор? Не само от страна на парламента, но и от страна на комисията, която е пазителка на договорите. Как можем да сме сигурни, че правителствата ще изпълняват своите задължения и ще спазват основните права на човека? На второ място Чудесно е да говорим за споразумения за реадмисия с страни като Грузия, Русия, Зелени нос. Това са организирани държави и могат да поемат отговорността си. Но не е ли абсолютно безотговорно да се договарят такива споразумения с правителства, които просто не могат да изпълнят своите задължения, защото те не могат да контролират страната си? като Афганистан или Либия, нима се допитвате изобщо до СВД? Дава ли ви СВД информация за такива страни? Дори да се сключат подобни споразумения, те не си струват мастилото, с което са написани. И накрая. Вие говорите много за разрушаването на криминалните връзки. Добре, но какво всъщност се прави, за да се разчупи този криминален модел? Той може да се разчупи единствено, ако има безопасни законови пътища. Ние ги нямаме. Канада има такива модели. Ние ги нямаме. Ето защо тези мигранти влизат по незаконен път и ако им се усмихне щастието, кандидатстват за статут на бежанец. Какво прави комисията? Тя всъщност насърчава точно обратния модел. Тя помага на престъпниците и на тези, които обягват, избягват плащането на данъци. Едва ли не, щом можеш да си платиш, ела, никой не гледа какво се прави в определени държави членки с програми като златните визи, например. Господин Аохаха, благодаря, господин председател. Съвместният път напред е с Афганистан – е навременен инструмент, който помага на функционирането на европейските миграционни политики. Вие подчертахте, че става дума не за бежанци, а за хора, които нямат нужда от закрила и които използват процедурата на убежище, за да мигрират. Някои НПО опрекнаха Европейския съюз за подписването на такива споразумения, но не знам дали са прави. Не знам дали трябва финансовата помощ да се обвързва непременно с готовността на държавата да сътрудничи. Имам и други въпроси. При съвместния път напред има доста полети, и върнати хора, но също така има и прак, колко могат да са върнатите. Какъв е смисъла на този горен прак? Ще кажа няколко думи и за престъпния бизнес модел. Какво правят престъпниците, за да рекламират услугите си в страни като Афганистан, например? И накрая комисията разговаря ли с Сомалия по темата реадмисия? Знаете, че в много от държавите сомалийците са голяма група незаконни мигранти и кандидати за убежище. Оказва се, че дори и техните молби за убежище да се отхвърлят е почти невъзможно да се репатрират. Колегата Спинели. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и за писмото, и за документите. Бих искала да подчертая, че всички тези неофициални споразумения се изключват в страните, където Западът се е намесвал военно – Мали, Либия, Афганистан. И това всъщност е много важно, защото тази намеса е била източник на самия миграционен поток. Имаме и непридружаваните малолетни. Конкретен въпрос за Мали и за Афганистан. Първо, Мали. Струва ми се, че не е достатъчно само да се каже, че е много тъжно, че Мали не е приела стандартните оперативни процедури и се оттеглила от споразумението. Тук ми се струва, че има някакво неразбиране. Споразумението с Мали първо беше оповестено, след което правителството на Мали каза, че такова споразумение няма. Съгласно неправителствена организация, това споразумение никога не е трябвало да бъде подписвано. Малийските власти са били подведени от Европейския съюз. Въпросът ми следователно е как се е стигнало до това неразбиране? Като че ли Европейският съюз тук е проявил небрежност и не се е съобразил с суверенитета на държавите, с които сключва тези споразумения за реадмисия. Преминавам към Афганистан. Ще повторя, че е много трудно економическите мигранти да се отделят от търсещите обежище. Не е достатъчно да се каже, че трябва да се зачита бежанския статут. Трябва да се изпълни и самата процедура. Не забравяйте, Афганистан е доста нестабилна страна. Там върлува тероризъм, борба с тероризма, талибаните все още контролират доста голяма част от територията. Като се има предвид липсата на стабилност в Афганистан, не би ли било по-добре да се мисли, че всякакво споразумение не е много справедливо и накрая за Либия? Опасно е, според мен, когато комисията говори за реадмисията като за нещо безопасно. Точно обратното е вярно. Госпожа Албиол, благодаря ви. На 2 октомври Европейския съюз включи споразумение с Афганистан за депортиране на афганистанци с по-голяма леснина и бързина. Ето защо има полети с по 50 човека, които се отправят на там и пристигат е, на летището в Кабул, което работи най-вече за тези депортации. Същевременно повечето граждани изобщо и не знаят за това. Може би и голяма част от парламентаристите тук не знаят за споразумението. То беше включ... сключено на тъмно, като Същевременно ми се струва варварство. Варварство е тези хора да бъдат депортирани без защита и да бъдат излагани на бомбардировките там. Не се оказва международна закрила. Казва се, че това са незаконни мигранти. Какво означава това? Че няма никакво значение дали ще умрат в Мали или в Афганистан тогава. Афганистан е страна, в която има насилие, защото 2001 година там влезе коалиция, водена от САЩ. Сега три различни групировки водят войни там. Мината година имаше над хиляда загинали. И това е, може би, най-жестокото лице, което виждаме. Някои в Европа не искат бежанците да влизат в тяхната страна, а други, щом при тях влязат бежанци, ги качват на самолета и ги изпращат в Афганистан. Това е нехуманно. Това нарушава конвенцията от Женева. Вие сам освен това, казахте, че това споразумение е за борба против трафикантите. Нима правилно ви чух. За да се борим с трафикантите, ние депортираме хора в Афганистан. За да се преборим с трафикантите, трябва да има законови пътища за миграция, така че хората да не рискуват живота си. И подобни споразумения с Мали и Либия трябва да се избягват тези страни биват задължени да ги подписват, защото са подложени на шантаж. Нима смятате, че шантажа трябва да е нашата миграционна политика. Благодаря. Благодаря, госпожа Кенге. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за получената информация днес. Всъщност аз съм съгласна с колегите, които говориха преди мен. Много е трудно при афганистанците да кажем кои са търсещи убежище и кои са мигранти. В Италия има много, които идват от северо част на страната. Често това са непридружавани малолетни. И понеже трудно се прави разликата между търсещи убежище и незаконни мигранти, трябва ли да има такива споразумения? Ние знаем, че Афганистан просто няма развито общество. Как може да се наблюдава ситуацията на място? И как можем да проследим какво се случва на тези хора, когато ги изпращаме обратно. Трябва ми повече информация. Какво е наблюдението, когато те се върнат от дома си? И какво става, когато намерят мястото си абсолютно разрушено? В крайна сметка тези хора бягат от нестабилността. Те бягат от едно място, в което обществената тъкан вече е няма. Дори да ги върнете обратно, какво могат да направят? Затова ви питам, какво е бъдещето, какво е бъдещето на непридружените малолетни, каквито има много в Италия. dove li deve portare, dove devono arrivare. E- Всъщност те влизат чрез организираните престъпни мрежи, които знаят много добре как да си свършат работата. Няколко думи за Мали. Ние можем да продължим да изпращаме хората до Мали, без да знаем какво се случва с тях – преди няколко месеца аз попитах Африканския съюз какво се е случило с 48 човека, които бяха изпратени обратно от Италия в Судан. Още нямам отговор и се чуда кой изобщо държи сметка за тази ситуация. Сесил и след това госпожа Вержия. Euh, Благодаря, господин председател най-напред за ролята на Европейският парламент. Лисабонският договор много ясно очертава каква е ролята на Европейският съюз в международните споразумения. Но, но първо съвета, пък след това и комисията търсят процедури, които се опитват да избегнат нуждата от одобрение на Европейския парламент. Това първо. Второ, все повече а, се а, навлизаме в едно положение, където от една страна а, а, са добрите, това са беженците, които имат право на убежище, от друга страна лошите, това са така наречените нередовни мигранти, които трябва да бъдат върнати. Видяхме тази сутрин в рамките на споразумението, това, за което говори София Индвелт, че има много големи разлики при предоставянето на международна защита. Поданиците на различни страни, които искат обежище, биват третирани различно, дали са в Италия, дали са в Германия, дали са в Швеция или другаде. Ще дам няколко примера. Защо? гледам с интерес баланса на законната емиграция през 2015 година по националности. Имаме всички видове миграция, включително бежанците, които имат право на международна защита. Първата националност, това са украинците, които получават право на защита. 500 хиляди са получили а, официално право на иммиграция. Уточнявам, а, че става дума за хора, които а, търсят работа, но а, някои страни много лесно предоставят на украинците визи, включително разрешения за работа и а, на командировани лица, това го казвам в скоби, разбира се, докато други националности се сблъскват с много по-големи трудности, когато търсят международна защита. Примерно, броят на сирийците, прияти през 2015 година. 100 хиляди. Пет пъти, пет пъти по-малко от украинците. Но като имаме предвид международното положение, би следвало да си зададем въпроси на ниво на Европейски съюз. Не може да кажем, има добри бежанци, на които трябва да осигурим защита и останалите, които не заслужават подобна защита, защото оне, нези, които заслужават такава защита, не биват третирани еднакво. Не говоря само за индивидуалните права на онези, които искат убежище, независимо от състоянието на нещата в тяхната страна, включително и мароканците, защото има мароканци, които са жертви чието права се нарушават, било защото са хомосексуалисти, било други. Значи какво е общото наше отношение към всичко това и по каква логика ние предоставяме тези условия за убежище. И има ли подобна логика в цялостната концепция на Европейският съюз? Както вече беше казано, когато ние осигурим законни пътища за миграция, то ще бъде само за високо квалифицирани притежатели на сини карти. Това не е добро решение. То има страда от два недостатъка. Ще увеличи безработицата у нас и ще лиши страните и преди всичко страните от Африка от високо квалифицирани хора, а ще има изтичане на мозъци от тези страни. Затова бих искала по-добре да разбера каква е логиката, от която се ръководят тези действия на Европейският съюз. А, още един път ще кажа, че тук изглежда става дума за расистско и ксенофобско отношение на някои от страните на Европейския съюз. Съжалявам, че трябва да го кажа председателят. Има ли други желаящи да се изкажат? В такъв случай ще давам думата на господин Мордуи за отговор. Благодаря, бяха зададени много въпроси, достатъчно за да ни отнемат няколкото следващи минути. Първо, трябва да кажа, че във всички случаи предпочитаме официално споразумение за редмисия. Искам да кажа това напълно ясно. Не винаги обаче сме в състояние да сключим подобно официално споразумение за редмисия. Да вземем Афганистан като пример. Трябва да кажа, че съвместният път напред представлява поредица от малки стъпки за укрепване на взаимното доверие. Нека си кажем нещата такива каквито са. Не говорим за масова депортация. Говориме за, става дума за четири полета за връщане, с които са върнати 75 души, чието молби са били оценени индивидуално в пълно съответствие с международното право, тези 75 души са били върнати с съгласието на афганистанските власти. Значи, говориме за страни, където броят на одобрените молби са намалели от 60% на 30%. В никакъв случай няма да почиваме на лаврите си и няма да пренебрегваме някои от предизвикателствата, пред които сме изправени и за това в нашето предложение за усилване на ролята, която играем в европейската политика за предоставяне на обежище, търсим конвергенция на решенията по отношение на предоставянето на обежище. И, и Необходимо е да имаме повече разузнавателни данни, за да можем да подхождаме индивидуално към отделните страни. Също така, страни членки, които в крайна сметка са отговорни за взимане на тези решения, трябва да бъдат в състояние да вземат много по-последователни е, решения, като прилагат последователно понятието за вътрешна защита. Много важно е да говорим открито за всичко това, защото като Европейски съюз, за разлика от други части на света, ние все още можем да предложим защита на всички, които се нуждаят от нея. Но предпоставка за това е кога да се прави подробна, индивидуализирана оценка и нашите решения да почиват на нея. И когато тази оценка е отрицателна, трябва да имаме възможност да върнем нередовните иммигранти в страната, от която са дошли или в друга безопасна страна. Сега, за съвместният път напред. Подчертавам още веднъж. Това е правно необвърващ документ. Той не създава правни задължения, нито права. Той е декларация за намерения целта е да се сключат пълноценни споразумения за реадмисия, включително с Афганистан в бъдеще, съдържащи всички процедурни етапи и, разбира се, със съгласието на парламентът. Тук съществува и въпросът за помощта, което оказваме. Мисля, че върховният представител беше много много ясно се изказа по този въпрос. Мисля, че беше на 5 октомври по време на международна конференция. Тук не се поставят условия и няма връзка между едното и другото. Международната общност иска да подкрепя Афганистан в полза на афганистанския народ, в полза на регионалната и международната сигурност. И като погледнем средствата, които са отпуснати на Афганистан, Имаме 7 годишна програма за финансиране за 1 милиард и 400 милиона евро. Освен това, доказваме и допълнителна помощ, за да може онези, които са, биват връщани, да получават помощ за тяхнато, тяхната реинтеграция, за тяхното приобщаване обратно в обществата на където те са върнати. Но това не са условие, това не е шантаж. А това значи да работим с нашите партньори по проекти от общ интерес. Прави сте, мисля, че госпожа Гомес подигна този въпрос за клаузите за третата страна. Те не винаги се приемат лесно от нашите партньори. но по този начин подготвяме и нашите международни споразумения за реадмисия. Такова е примерно изявлението, съвместно изявление с Търция. И ако погледнем нашето споразумение за реадмисия с Турция, три години след поемането на задължението, Търция поема задължение да приема граждани на трети страни, три години след като вече почва да приема обратно своите собствени граждани. Това има особено голямо значение, когато става дума за транзитни страни, а не страни, които са източник на миграцията. Мисля, че също госпожа Гомес попита дали се консултираме с службата за външна дейност. Нещо повече. Вижте съобщението за Централния средиземноморски път. То бе направено с участие на СВД и върховният представител. Не мисля, че където иде в този документ, където се, се говори, не се говори за споразумение за реадмисия с Либия. Става дума да работим с международните си партньори, включително Върховният комисарят за бежанците на ООН, за да може да, да се запази достоинството на хората, да им се помогне, да се създадат програми за тяхното презаселване. Работим и с международните организации, за да може а, да се върнат доброволно хората, които са минали през Либия. Работим също така с либийската брегова охрана, за да избегнем трагедиите, които стават в либийски териториални води. Обаче трафикантите променят стратегията си, използват все повече малки гумени лодки – не можем да се примирим с това хората да се давят. 4000 души загубиха живота си напоследък в водите на Средиземно море. И за това трябва да работим с либийските власти, за да им помогнем да усъвършенстват своята политика това отношение. Напълно съм съгласен, че са необходими безопасни законови пътища за миграция, това и ние направихме предложението за презаселването, затова и презаселването е важна част от нашето споразумение с Турция, а също така това е част и от нашето съобщение за Централно-Средиземноморският път. Но не винаги то може да бъде решение. Нигерия в това отношение е много интересен пример. Миналата година 30 до 40 хиляди 000 разрешения законни са издадени на нигерийци да влезат и работят в Европейския съюз, но броят на идващите продължава да се увеличава. А, мисля, че госпожа Ханет повдигна въпроса за Сомалия. Доколкото знам, в момента не подготвяме споразумение за реадмисия с Сомалия, но ако греша, ще се поправя в последствие. Повдигнахте и въпросът дали съвместният път напред съдържа някакви ограничения за броят на полетите. Не, не съдържа подобно ограничение, но също така ясно е от тази програма, че тези полети трябва да бъдат координирани с афганските власти. Но това, разбира се, е задача на страните членки, които организират подобни полети. Цитирахте мое изказване, че съжалявам, че Мали не е подписал подобно споразумение. Не съм казвал подобно нещо. Просто казах, че трябва да, трябва да използваме всички възможности деликатно да решаваме тези проблеми с нашите, проблеми, с нашите партньори. Искам да бъда съвсем ясно. Не депортираме лица, които се нуждаят от международна защита кажем това съвсем ясно. Всяко от нашите решения се взима от компетентните органи на страните членки след индивидуализиран процес на оценка. И подчертавам още един път, поддържаме се към тази политика и ако някой има впечатление, че това не е така, ние трябва да повдигнем този въпрос със съответните власти в страните членки и да следим внимателно тяхното поведение. Мисля, че господин Кенди повдигна въпроса за непридружаваните малолетни. С основание. Въпросът за критериите за уязвимост е нещо, което средите, страните членки много внимателно следят, включително и по съвместния път напред – нито един непридружен малолетен няма да бъде върнат, ако не е установено неговото или нейното семейство или не са взети други адекватни мерки. По въпроса за безопасните области. Господа Спинели повдигна този въпрос. Въпросът е сложен. Не винаги е лесно да се определят подобни безопасни места особено в страни като Афганистан, например. Но защо това също е в правомощията на страните членки? Те трябва да оценяват коя, кои райони са безопасни и кои не са безопасни. Опитваме се да работим а, с а, службата за външна дейност, използваме техните, тяхната информация. Напоследък бе издаден документ за зоните за сигурност в Афганистан. Преди да дойда тук, обсъждах с моят екип резултатите от интервютата, които провеждахме с хора неодавна върнати в Афганистан, включително в Пакистан и Иран. 40% от тях цитират една от ключовите причини за връщането си подобреното положение със сигурността в техните страни. Това показва опитът от тяхното връщане, което още един път сочи колко важно е да продължим да поддържаме контакти с тези хора. А, и не по-малко е значението на пакета за реинтеграция. Тоест, свидетели сме на процедури, при които всички решения се взимат възоснова на индивидуална оценка – възоснова на допустимост, възоснова основа на разбирането, че Европейският съюз трябва да продължи да предлага защита на онези, които се нуждаят от нея и я заслужават. We started a bit late, so, um... Малко късно вече става, казва председателят. Имаме само няколко минутки. Е, съвсем накратко, ако обичате. Да, много благодаря, че ми давате думата отново. Мисля, че е трудно да водим политически дебат с вас, след като вие не водите подобен дебат с нас. Мисля, че това е, е слабост в нашия диалог в момента. Това първо. Второ, ако от срещната страна не иска да сключи официално споразумение за реадмисия, това не значи, че ние трябва да се въздържаме от предоставяне на парламента актуални, конкретни данни и информация. Мисля, че вие имате най-малкото морално задължение да ни давате данни за броя на хората, къде отиват, колко от тях са били отишли там, където са отишли, защото иначе аз чувствам, че биват отнемани моите права като член на парламента, права на, за демократичен надзор. Нещо, което а, става практика не трябва да следя какво пишат в Твитър, министрите от Мали, за да бъда информирана за това, което става и да мога да опрезна моите правомощия. Може би а, бихте могли да направите нещо повече по този въпрос в бъдеще. Защото парламентът не е срещу споразуменията за реадмисия. Моята партия е в полза на тези споразумения. Мнозинството от нас е в полза на подобни споразумения. Тоест ние няма с нищо да застрашим включването от вас споразумения, ако имаме повече информация и право на демократичен надзор. Председателят. Това изказване беше полезно, преди да дам думата за последен отговор. наше право е да искаме необходимата информация от страна на комисията. Бихте ли искали да отговорите на това, което току-що бе зададено като въпрос. Разбира се, аз съм функционер, не съм политик, съжалявам ако съм ви разочаровал в моят отговор, но аз току-що започнах работа на този пост. И ще продължим а, да се опитваме да водим с вас диалог, колкото е възможно по-често. И това, което искате от мен е именно това, към което се стрема. Ще ви предоставя информация преди всичко за бройката на хората и ще се опитам да го правя редовно в бъдеще. И както искате и писменно, и устно мога да ви предоставям подобна информация. Няма какво да крия. Всички, които участваме в този процес, включително и аз самия, сме в полза на споразуменията за реадмисия, но знаем, че те не винаги са възможни. Но ще бъдем прозрачни, открити в, в този процес. Значи не става дума за нарушаване на нашите правомощия, става дума за възможност да работим заедно, колкото може по-плодотворно. И така. на Гомеш съвсем набързо, ако обичаш радвам се, че споменахте, че изявлението на госпожа Могерини не говори за споразумение за реадмисия с Либия, но Малтийското председателство съживи този въпрос. И това е повод за загриженост. Защото, както знаете, никой не е на власт, никой не контролира положението в Либия. Споменахте Върховният комисарят за беженците на, ООН. Има операции в Либия, но абсолютно те се прехвърлиха в Тунис. Последния път говорих с представители на Върховният комисарят, те изобщо не знаеха какво става в, а, Либия и те не могат а, да работят там, тъй като а, просто не знаят кой управлява там. А положението сега е много по-лошо. Тоест, за какво говорим в такъв случай? Там нямаме събеседник с който можем да работим, с който може да разговаряме от името на Европейския съюз. Председателят. Не. Господин Мордю, а, права сте, това няма да е никак лесно. Но има фундаментални, основни разлики между споразуменията между Европейския съюз и Турция, когато има един партньор, който контролира цялата си територия. Очевидно не е така, такъв случай с Либия. Но имаме намерение да продължим да работим. В момента включихме един проект за 20 милиона с доверителния фонд за Северна Африка. Някои от операциите се водят на либийска територия с помощта на местни либийски граждани. Също така работим и ще работим с Либия в средносрочен и дългосрочен план за да може Върховният комисарят за бежанците да изпълни своята роля там. Това няма да е лесно, но е предизвикателство, от което не трябва да бягаме, защото става дума за хора, които отчаяно се нуждаят от нашата помощ и подкрепа. И сега имаме сам, вече с 15 минути сме закъснели. Сега, по отношение на това, което каза госпожа Саргентини, трябва да кажа, че беше много интересно да чуем докъде са стигнали нещата с, с споразуменията за реадмисия. Благодаря ви много за тази информация. Не мога да дам другата, никой друг, казва председателя. Трябва да приключим с тази точка от дневния ред. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Okay, colleagues, let's move to point 18. Um... И така, преминаваме към 18-та точка. Това е презентация по проучване е, е, възложено от политическия отдел на, е, по правата на гражданите и конституционните въпроси по искане на нашата комисия Либе. Става дума за оценка на съществуващата европейско и национално законодателство в сферата на, по отношение на трафика на мигранти и най-вече оценка на целият пакет за улесняване от 2002 година. Така че проучването всъщност се опитва да картографира, така да се каже, е, законодателството на Европейския съюз срещу международните е, така, рамки е, от една страна и да покаже какъв е ефекта, пряк и непряк, на е, законодателството на, държавите членки. Е, фокусирано е най-вече върху клаузата за хуманитарното изключване, изключването на хуманитарна помощ, съгласно директивата за улесняването ще дам думата на госпожа Дженифер Алсап. Струва ми се, ще трябва да съкратим малко времето за презентацията. Ще има и въпроси, естествено, но общо около 15 минути. Да, благодаря. Благодаря за това, че вашата комисия възложи това интересно изследване на моя департамент в резултат на нарастващите тревоги на държавите членки във връзка с миграционния посик и опитите да се а, подпомага, така да се каже, под формата на хуманитарна помощ, а, влизането, преминаването на границата и прибиваването в държавите членки. в основата е, е директивата за е, улесняването през 2015-2020 година ще действа и действа вече плана за действие. Има различни правни инструменти. Освен това, плана за действие предвижда така, повече наказателни мерки с цел криминализиране на наказателните, е, на е, незаконното улесняване на преминаването на границата и е, на пребиваването на мигрантите. Естествено, разглеждаме всичко това във връзка и с международноправните инструменти в областта на миграцията и обежището. Разгледали сме данни във връзка с желанието ни да определим тенденциите в държавите членки и освен това направихме едно проучване и с участието на НПО за действието на директивата за улесняване върху така, миграционните процеси в държавите членки. Ние предлагаме четири препоръки във връзка с директивата за улесняване на Европейския парламент. Първо, смятаме, че трябва да се проведе реформа по един съгласуван начин, естествено след като се обсъдят отделните подробности. Виждате, може би, на екрана. Очакваме. Да, ето това са слайдовете за директивата за улесняване. Тя всъщност разглежда въпросите, свързани с незаконното влизане, преминаване и пребиваване в държавите членки и а, всяко лице, а, което не е гражданин на съответната държава член, а, а, е посочено а, във връзка с незаконното преминаване като така, лице в центъра на тази директива, за която се отнася директивата, а също и в едно Б се посочват възможностите да се криминализира и всяка дейност, която улеснява едно такова незаконно преминаване. Т.е. визират се тук трафикантите и естествено на трето място се посочва и клаузата за хуманитарното изключване. Има известна непоследователност на страница 29 в доклада, можете да намерите е, посочените не, така, конфликтни места, е, изключване на наказателни мерки за тези, които предлагат хуманитарна помощ е, и възможностите за определени защитни механизми срещу трафикът. Подходът, който се предлага на практика в директивата е непоследователен и е, някои от държавите членки е, смятат, че членовете на семейството е, би трябвало да бъдат изключени от обхвата на наказателните мерки. Но ние смятаме, че в рамките на семейството би трябвало да се потърси и незаконно придобитата печалба на трафикантите, така че в рамките на протокола на ООН е, религиозни е, организации, неправителствени организации, свързани с е, трафикантите, също са обект на разследване и наказателно преследване. В Обединеното кралство се оказва, че е, е, един голям процент е, от е, имуществото, което се незаконно придобитото имущество в резултат на тази престъпна дейност, всъщност се намира в ръцете на членове на семейството. Не става дума единствено за пребиваване, но също за преминаване на границата, за влизане през по легален начин на територията и вече незаконно пребиваване. Така че на хуманитарната помощ всъщност сама по себе си като понятие би трябвало да бъде несъвместима с извличане на материална изгода. Една голяма част от държавите членки включват и редица дискриминационни практики в действията, които предприемат но а, финансовата печалба а, би трябвало да бъде разширена като понятие в този случай, а, включително и предоставянето на подслон, на предоставянето на транспорт и така нататък е в крайна сметка част от хуманитарната помощ за незаконно преминаване, влизане и пребиваване в страната. А, в нашето законодателство, включително и националното, всъщност липсва дефиниция, точна дефиниция за улесняване на хуманитарната помощ и би трябвало да се разшири броя на наказателните мерки. За сега различията са големи. Една година в Испания, 14 години в Великобритания, 10 години в Гърция. Нещата естествено варират, мярката е, зависи от това е, дали е предоставено е, помощ за пребиваване или само за преминаване на границата или за влизане на територията. Необходими са ограничени, макар така, защитни механизми за правата на мигрантите, е, да кажем принципа non-refoulement, е, но е, в нашите пълни препоръки ние смятаме, че комисията би трябвало да предложи доклад, който да разгледа състоянието на прилагане на директивата за улесняване и да а, направи една съпоставка с. Протокола на ООН е, е за борба с е, трафика на хора. Е, смятаме, че би трябвало да се създаде една много устроена система от мерки, за да се предотвратят и намалят опитите за улесняване на влизане, преминаване и пребиваване. И в крайна сметка ние предлагаме финансовата печалба да бъде точно определена като неоправдана изгода и некоректен бизнес. Освен това, при прослед наказателното преследване на действията за улесняване на така наречената хуманитарна помощ изискват съгласуване и на оперативните действия на равнище държава член. Данните не се публикуват от държавите членки, те не се събират на европейско равнище, така че ние все още нямаме цялостна картина за наказателното преследване на престъплението. Но членовете на семейството би трябвало да бъдат обхванати при търсенето на финансовата печалба на трафикантите. Вие знаете, че в френските земеделски стопанства се оказваше такава помощ на мигранти, които бягат от Италия към Франция. Знаете, че имаше и много организации и отделни хора, които оказваха хуманитарна помощ на хората в Кале би трябвало, когато не става дума за финансова изгода и за печалба, да се изключи наказателния елемент. Много трудно е да се оцени цялата дейност, свързана с улесняване на хуманитарната помощ за посочените вече случаи на страница 65 та от нашето изследване ще намерите повече подробности. Какво е влиянието а, върху гражданското общество? Ще подчертая няколко момента. Първо, организациите на гражданското общество смятат, че има определен въздържащ ефект от законодателство, което предвижда по-строги наказателни мерки. Също времено става ясно колко а, м, тясна е връзката между работата в областта на миграцията и а, правата на човека. Законната а, заплаха, незаконната а, а, заплаха и опасност а, също трябва да бъде а, ясно разграничена. Само част от е, е обхванатите в анкетата е, взимат отношение по мерките, е, свързани с наказателното преследване и смятат, че има увеличаване на въздържащия ефект в резултат на наказателните мерки, на наказателното преследване е, в държавите членки. Е, също но е, нещата се свързват и с ефекта върху здравно-осигурителните системи, върху здравните каси, пенсионните фондове, селското стопанство, тъй като се опустошават или заемат площи. През март 2015 година се споменава често един инцидент във връзка с преминаването на, през граница в автомобили, организирани от журналисти за бежанци. След това бяха публикувани материалите, включително и снимки. За 12 часа бе конфискуван автомобила, както и техниката на помагачите. И голяма част от анкетираните смята, че е, трябва да се организира и да се наложи някакво наказание и на хора, които действат по този начин. Ще намерите повече информация на 46-та страница от доклада. Унижението, включително и бездействието, от страна на държавни органи се споменават като причина за нарастващото желание за оказване на такава хуманитарна помощ в Унгария, в Сърбия и в други балкански държави, като за Унгария специално се а, споменава и а, наличието на твърде малко разпределителни центрове и невъзможността на властите да, или нежеланието им да се справят с а, продоволствените проблеми. А, необходимо е естествено да се а, разграничи ситуацията в отделните държави членки. А, много е, важно е, естествено, да оценим е, реалистично и желанието на е, редица е, неправителствени организации, обхванати от изследването, да покажат, че именно те са на правата страна и че те защитават истински е, прилагането на действащото законодателство. Обръща се особено внимание на уязвимите групи, на е, малолетни, непълнолетни, на е, бремени жени, е, на невъзможността е, за оказване на е, е здравни грижи, за медицинско лечение, за е, посещение на училище. В някои държави членки прилагането на директивата за улесняване се свързва с социално изключване на всички мигранти. От Кипър получаваме коментари за това, че е, така, директивата се използва за да се дискриминират и орязват е, правата на всички граждани на Европейския съюз. законните е, действия, както и моралната необходимост, нравствената, е, нравствения императив да се спасят е, е, мигранти, е, преминаващи през море, е, много често не се е, толерира от е, официалните органи. И по тази причина хуманитарни е, организации, които се опитват да спасят застрашени мигранти, биват изолирани и поставени в периферията на обществения живот. Би трябвало да имаме предвид правото на организациите, е, правозащитни хуманитарни организации да се занимават именно с всички аспекти на правата на човека. И е, ако искаме наистина да решим въпросите на мигрантите, би трябвало да разгледаме от една страна е, действията на всички официални органи, които отговарят за тези въпроси, и от друга страна на правата на мигрантите. Благодаря ви, много ви благодаря. Трима колеги искат да вземат думата. Нямаме много време. Четирима колеги. Госпожа Викстрам, Джин Ламберт, има ли и други? Добре. С това приключвам списъка, тъй като имаме още три точки. Доста са ораторите. Моля ви, колеги, да бъдете сравнително кратки, защото имаме и други точки. Добре, бъдете сравнително кратки. Сесил. Е, е, е Благодаря ти, Клод. Благодаря ти, Клод. Много е важна тази точка. Всъщност това е точка, която включихме в резолюцията след доклада по собствена инициатива на госпожа Мецола. Е, имаше подкрепа от доста голямо мнозинство. На първо място ние трябва да се водим от разбирането, че спасяването на човешкия живот е въпрос на солидарност и на правно задължение, съгласно, например, член 98 на Конвенцията на ОНЕ по морско право. Всички държави са задължени да окажат помощ на тези, които са в опасност в морето. Дори да има свобода на действие, винаги трябва да се водим от принципа за спасяване на човешкия живот. Много държави членки обаче всъщност пречат на неправителствените организации да си свършат работата. И тези, които помагат на жертвите, се оказват също престъпници. Ролята на неправителствените организации трябва да се разгледа в контекста на гражданското общество. Това са хора, които наистина полагат усилия които се опитват да помогнат на останалите и пак ви напомням, съгласно 98 член на Конвенцията на ОНЕ, те правят това, което трябва. Аз съм лекар и винаги се водя от моралния императив да се спаси човека. Човека не може да бъде обречен за това, че няма солидарност. Нека първо спасим човека, а после да го слушаме. Благодаря, аз не възнамерявах да провеждаме мащабен дебат. По-скоро имах предвид задаването на конкретни въпроси, за да може да приключим точката до 16.45. Това е поне моето указание, но вие така или иначе не ме слушате, казва председателя Ана Гомеш има думата. Благодаря и искам да ви благодаря и за проучването, което е противоречиво. Ясно е, че това не е подходящо за целта, но и самата цел е неподходяща. Тя не отговаря на хуманитарните ни задължения и задълженията по правата на човека. Особено когато държавите членки си затварят очите всъщност за работата на каналджиите и дават още по-големи шансове на тези каналджии, като не осигуряват законови пътища за миграция. Това, което се предоставя, не отговаря на нуждите държавите членки се опитват да криминализират хора, които помагат в Гърция и в Италия и които са забележителни, които наистина спасяват нашето реноме чрез хуманитарните си дейности. Не трябва ли да поискаме едно проучване и да задължим държавите членки да криминализират всъщност помощта за тези, които пристигат в Европа с златни визи, които укриват данъци, но тяхното идване в Европа е улеснено. Това ми се струва престъпно. Да не говорим за прането на пари, свързано с с тази контрабанда на хора, нещо, което минава през системата за тъй наречените златни визи. Умръзна ми от това лицемерие, съжалявам, че го казвам. Председателят. Винаги при подобен доклад ние споделяме своите становища в този случай все пак идеята беше само да поискаме уточнения по представенето. Господин Халаха, благодаря за изложението. Наистина ни трябва по-голяма яснота, правна яснота. Хуманитарните усилия трябва да се разгледат в контекста на европейската политика. Операциите по търсене и и спасяване в морето, например, могат да спасят живота на стотици мигранти. От друга страна, все пак така се създава и схемата, при която се смята, че щом хората са в лодката, те ще бъдат спасени. Така че дори и организации с добра репутация понякога се използват от такива престъпни схеми. И най-лошото е, че работата на хуманитарните дейци в Средиземноморието всъщност насърчава още повече мигранти да предприемат такива опасни пътувания. Трябва да има яснота не само по отношение на позволените за хуманитарните организации дейности, трябва да има и яснота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 интересуваме следното. Какъв е резултата от възпиращите мерки съгласно директивата? Какво се случва с доброволците, които солидарно се стремят да помогнат на мигрантите? Как се променя тяхното виждане за Европейския съюз. Вие какво смятате? Забелязали ли сте такава промяна и смятате ли, че директивата може да се отрази наистина на помагащите? Една такава политика може всъщност да доведе до обратния ефект и да обесърчи хуманитарните работници. Не знам дали няма нужда от проучване, което да хвърли светлина точно върху този въпрос. А именно как се стига до нежелателни последствия и всъщност няма ли по този начин на, да се обесърчат хората да работят като доброволци. Благодаря, Сесилия. Благодаря ти, Клод. Благодаря и за проучването. То е много полезно за нас. Всъщност, мината седмица в Комисията по петиции ние разгледахме петиция. При нас бяха доброволците от ProAid, които обясниха своята дейност в Средиземноморието. Проведе се много качествен дебат. Съжалявам, но ще трябва да повторя, че спасяването на човешкия живот в Средиземноморието трябва да не се смята за притегателен фактор. И това трябва да се поясни от Европейския парламент. Някой тук говореше за това, че хуманитарната помощ сама по себе си е привлекателен, притегателен фактор. Това е абсолютно неуместно. Това е скандално. Ние би трябвало дори и да отказваме да слушаме подобни изявления. Просто ми се гади, защото това, за което става дума, е нещо изключително съществено. То е важно за всяко човешко същество, във всяка култура, във всяко кътче на земята. Задължението да спасиш човешкия живот е морално задължение. Вашето проучване е изключително полезен документ, за да можем да упражним натиск върху комисията, за да се направи добър анализ на директивата, така че тя да съответства напълно на международното право и хуманитарните стандарти на Европейския съюз. Би трябвало да бъде не факултативно, би трябвало да има задължителен принцип – Тук се казва, държавата членка би могла да не налага санкции. Нещо, което звучи срамно. Би трябвало винаги да се водим от моралното си задължение като човешки същества на тази земя. Благодаря, Джин Ламберт. Like um, Съгласна съм сказаното току-що, но искам да ви благодаря и за проучването. Всъщност, това проучване е резултат и на множество дела, заведени в държавите членки срещу неправителствени и религиозни организации, които са помагали Естествено възниква въпроса дали тези хора трябва да предоставят подобна помощ. Аз съм напълно съгласна, че ние трябва да помислим как да се доближим до предложенията на ОНЕ. Но имам и следния въпрос. Не ви ли се струва уместно комисията най-малкото да излезе с насоки, така че да има малко по-голяма яснота в държавите членки? Особено в случаите на хора, които няма как да бъдат върнати поради отрицателно решение – или молба за обежище и подобни хора се оказват в една ситуация, която няма изход. Но те са извън системата. Не трябва ли да има някакви насоки? Благодаря, Барбара Спинели. Благодаря ви. Искам да ви благодаря и за проучването. интересуваме как можем да разберем по-добре какво се случва в държавите членки. Всъщност, повечето държави членки не могат нито да приемат, нито да презаселят мигрантите. Същевременно се води тази офанзива срещу неправителствените организации. Ще ви дам един пример с Рим – Имаме един доброволчески център, в който могат да отидат мигрантите. Но веднага се каза, че този център заема обществено пространство, като имайте предвид, много от тези центрове не разполагат с никакво обществено финансиране, те разчитат само на солидарността. Ясно е, че държавите членки са в настъпление срещу подобни организации, докато в Рим, в конкретния случай, този център всъщност запълваше една празнина. Иначе мафията може да финансира по-добре и от държавата. Благодаря и накрая Хуан Фернандо. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на госпожа Алсоп – за проучването и за представянето, тъй като то беше поискано от комисия Либе. Сега ще премина на испански, тъй като ще разкажа за един испански случай. Всъщност Сесилия го спомена току-що и аз ще поговоря за него и ще подам, задам въпрос. Наистина, миналата седмица в комисията по петиции дойдоха трима пожарникари от Испания, които са били задържани от патрулна лодка в Гърция за това, че са помагали до остров Лесбос, във водите до Лесбос. Те са били обвинени, заведено е обвинение за техните действия. Обвинени са в трафик на хора с възможност за присъда 10 години лишаване от свобода само заради хуманитарната им дейност. В този случай, като че ли се е прилагала директивата за улесняването, съгласно която член първи държавите членки биха могли да заведат наказателно дело. They may се казва на английски наказателно дело срещу тези, които помагат на незаконните мигранти. Според мен би трябвало да се направи веднага промяна – на директивата за улесняването, за да нямаме такова изкривяване на европейското право. Не може да се използва по такъв недостоен начин наказателното право на държавата членка. Какво бихте казали за този случай с испанците? Има и много други случаи с испанци. Но аз искам да ви попитам, дали смятате, че наистина можем да помогнем, така както ние казваме в Европейския парламент. Говорихме и за визовия кодекс. Би трябвало да се мисли за хуманитарното положение, за хуманитарната помощ Смятате ли, че ние можем да излъчим положително послание, така че да разчитаме на европейска виза, която да даде законовия начин на миграция? В противен случай хората се опитват да влязат в Европейския съюз по всякакви начини, рискуват живота си и често го губят. Благодаря. Вие, разбира се, не сте политик. Имаше и някои политически аргументи, но предполагам, че можете да отговорите на някои от въпросите. Нямаме много време. Колегите го знаят. Имаме само 5 минути за обяснения. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Ще насоча вниманието ви към страници 45 до 54, ако правилно съм разбрала въпроса за възпиращите мерки и тъй да се каже обесърчаването на доброволците. Стана дума и за тези оповестени в медиите случаи, които привличат голямо внимание – ние установихме, че медиите наистина обръщат голямо внимание, а що се отнася до цялата дискусия около трафика на хора, то изобщо борбата срещу трафика на хора в Европейския съюз е приоритет. Who hear this drip drip from above би трябвало на първо място да се знае какво означава този принцип в ежедневната работа за закрила на мигрантите. Да се направи разграничението, да се знае кога имаме трафик и кога не. Затова настоява и гражданското общество, тъй като от една страда, страна Някои от гръцките доброволци са номинирани за Нобелова награда за мир. От друга страна, има други застрашени от 5 годишна присъда с лишаване от свобода. По-голямата яснота е нещо, за което настояват и НПО. На въпроса на госпожа Ламбертс. Нашите препоръки всъщност съставляват нещо повече от насоки. Самите НПО настояват за по-голяма яснота. Но без данни за наказателните преследвания и съответно присъди, без да се знае какво се случва на място, нашата информация си остава изключително непълна – ние не можем да знаем какви са последствията от директивата, тъй като наблюдението и оценката все още са доста фрагментарни. Трудно е да се обобщи на европейско ниво, особено що се отнася до крайбрежните страни, страни като Италия – от крайбрежните страни дори не получихме много информация, за да знаем какъв е всъщност техния опит. Тези хора са достатъчно заети е, в предоставянето на съответните услуги. Трябва да излезем с енергични препоръки, разбира се, на първо място да се запълни тази празнина в информацията – и накрая госпожа Спинели говори за този вакуум. Това е едно от заключенията на доклада. Именно за това ми се иска да обърна внимание на факта, че 42 от 76 граждански организации предоставят престой и подслон по спешност. Основните права на незаконните мигранти обаче не се изпълняват. Ние може да се върнем към темата за основните права на мигрантите и това е важна тема, която не бива да пренебрегваме. Накрая в доклада се споменава финансирането. Той е предмет и на една от препоръките ни. Тъй като гражданското общество и НПО наистина извършват много важна работа, за да се попълнят основните нужди от храна, от подслон, от грижа, Да не говорим, че има случаи, в които определени организации се подлагат на преследване, тъй като са злоупотребили с обществени средства и са помагали, например, на незаконни мигранти със средства, предназначени единствено за законни мигранти. Иска ми се наистина да бяхме имали малко повече време. Има ли други въпроси, на които желаете да отговорите? Мисля, че отговорих на повечето. Добре, сега искам да ви благодаря. Благодаря и за доклада. Okay, um, the... И така, една минута за комисията. Накратко. Комисията е поканена на това заседание. Не е необходимо не, обязателно да се изказваме. <laughs> Ако имате нещо важно да кажете, казва председателят. Благодаря за това, че не давате думата. Исках само да повторя още веднъж, че комисията подготвя план. През 15-та година направихме оценка на това, което беше казано до тук. Сега анализираме информацията. Ако представено от изследването подходяще за целта, а също така и друга информация, постъпваща по други канали, и ще публикуваме резултатите от нашия анализ през едните седмици. Тоест съвсем наскоро. Започнахме един а, пилотен проект с Евростат по въпросите за трафик на мигранти и а, незаконно прекарване, каналдийство на емигранти. Искам да подчертая, че в плана за действие се подчертава, че никой който предоставя хуманитарна помощ, не трябва да бъде обект на наказателно преследване. И това е задължение, което е залегнало в международните правни рамки. Задължителни както за страните членки, така и за целият Европейски съюз. Няма да навлизам в повече подробности, тъй като разбирам, че сме закъснели. А, но това е въпрос, който ще бъде допълнително обсъждан. Председателят. Благодаря много. Благодаря за вашето разбиране. И така, преминаваме към 19-та точка от нашия ДВР. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения. Аз съм докладчик по тази точка. Колеги, на 6 юни комисията прие предложение за директива за синята карта. Ще ви представя само някои от най-важните елементи от проекта докладът. Днес много колеги споменаха така наречената синя карта и начините за законна миграция. В последният ни дебат и Софи Индвелт и Ана Гомес споменаха този въпрос. И би било добре да поставим в този контекст преразглеждането на тази директива. А по-нататък ще говорим и за сезонните работници, за иммиграцията интеркорпоративната емиграцията вътре в корпорациите и така нататък. Но, но това са единствените начини за законна миграция, кои, с които разполагаме. Имаме списък на нещата, които бихме искали да направим във връзка с законната емиграция. Реалността се различава доста много от нашите желания. Страните членки не правят много, за да улеснят а, законната миграция. Тоест, не е постигнато много. Споменавам контекстът, защото хората не би трябвало да мислят, че когато говорим за синя карта или за другите елементи и мерки, за които става дума, изпълват изпълняват изискванията към рамките за законна иммиграция, които трябва да съществуват. Не съм сигурен дали все още сме постигнали това, което е необходимо. Но е, това е с което разполагаме в момента. Това са предложенията, с които разполагаме. Разполагаме предложението за синя карта. Това е предложението на Европейската комисия. Не мисля, че разполагаме с перфектен план за законна иммиграция. Но е, предлага ни се известно подобрение. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които присъстват, които ми помогнаха да стигнем до тук в, преразглеждането на директивата. Какви са ключовите моменти в, преразглеждането на директивата за синята карта в предлаганият проект? и измененията, които са внесени. Искаме да отправим едно положително послание по отношение на управляемата миграция за, с цел трудова заетост. Искаме да се увеличи използването на синя карта в Европейския съюз. Тя не се използва достатъчно. Докладчиците в Сянка ясно го посочиха. Необходимо е да се попълни нуждата от високо квалифицирани мигранти и да се подобри съществуващата директива. предлагаме опростяване и изясняване на процедурите, кога могат да бъдат допускани такива мигранти, кога трябва и може да бъде направен отказ. Какви са потенциалните работодатели и какви са отговорностите на страните членки. Наред с това трябва да се уточни обхватът на директивата, който беше обсъждан доста надълго и широко и обясненията и измененията, които се внасят. Първо да кажа няколко думи за обхватът. Искаме да разширим обхватът на директивата не само тези, които търсят защита по съществуващите сега правила трябва да изпратим положителен знак за онези, които могат да имат възможност да използват синята карта. Става дума за високо квалифицирани лица, които могат да кандидатстват за синя карта. И трябва да имат възможност да правят това и вътре в Европа. Защото законните начини за идване в Европа са нещо, към което Европейския парламент да непрекъснато призовава. А това е, беше засегнато и в доклада, в Кянки и в нашия подход към миграцията, прият с голямо мнозинство миналата година. Реалността обаче е нещо различно. И това е една от възможностите, когато говорим за законна миграция. Второ, праговете на заплатите. Като се има предвид факта, че в някои страни членки няма определени заплати за висококвалифицираните карти, предлагаме факултативен прак на заплатите, който да се прилага в националните пазари на труда. Вместо това искаме всички страни членки да осигурят условията, които проистичат от националната практика и колективните трудови договори да взимат предвид нуждата от високо квалифицирана работна ръка. А по този въпрос също съществува единодушие между докладчиците. Увеличаване ролята на социалните партньори. Според мен, начинът по който може да се прилага това предложение, да се търси консенсус между социалните партньори. По този начин ще се увеличи доверието в предложението. Социалните партньори могат да прилагат някои от ключовите елементи на системата синя карта. Синдикатите и на други организации може да се даде съответна роля за борба с подкопаване на съществуващите стандарти на пазара на труда. Страните членки трябва да се консултират с социалните партньори преди да определят праговете на заплатите. Трябва да бъдат длъжни да се консултират и с профсъюзите. Същото се отнася и до работодателите. Приветстваме предложението на комисията за система за установяване на признати работодатели. Това може да бъде ключов а, стимул за повече а, широко използване на синята карта. Това е ключов начин за увеличаване на привлекателността на синята карта и за упростяване на процедурите, като се използва примерът на други пътища за законна миграция в Европейския съюз. Да се осигури право на тези, които имат синя карта в една страна, да синя карта в една страна, да работят и в друга страна членка. Сега критериите за отказ. Тук предлагаме рационализиране и опростяване на критериите за предоставяне на синя карта, за нейното оттегляне или за отказ за нейното предоставяне. В текста са залегнали съответните критерии, включително безработицата страните членки трябва да прилагат пропорционален подход, когато отказват или оттеглят разрешението за синя карта. Необходими са, значи, национални схеми, като се има предвид, че страните членки не отделят достатъчно внимание на а, а, синята карта. Необходими са стимули страните членки да работят по-активно в тази област. Има редица предложения, внесени за предложения за изменения и сега с а, голямо удоволствие ще дам думата на колегите, преди всичко на докладчиците в Сянка. Мария Габриел най-напред. Председател, най-напред ми позволете да ви поздравя за доклада, който сте ни представили и поправките по него. Искам също така да благодаря за доброто сътрудничество още от самото начало на съвместната работа по този доклад. За всички ни, е, за всички ни е ясно, че имаме много важна задача чрез синята карта да направим Европейски съюз по-привлекателна дестинация за квалифицирани работници. Нещо, което до този момент все още остава предизвикателство за нас. Затова ще започна с един от първите елементи, които споделям в така предложения ни вариант на доклада – Ключов за успеха на тази стратегия е включването на социалните партньори. Наистина смятам, че непрестанният контакт и диалог, обратната връзка с социалните партньори, с бизнеса на национално ниво дават много ясна идея за това какво е значението за държавите на дестинация, но също така и за работниците, които се възползват от тази възможност. Тук със сигурност подкрепяме разширяването на обхвата, за да може синята карта да се превърне все повече в конкурентоспособен инструмент. В тази връзка са нужни мерки, за да се опрости достъпът до националните пазари на труда по отношение на профилите на работниците, имащи право да се възползват от тази схема. Нека наистина не се ограничаваме до критерия висше образование. Водещия аспект трябва да бъде квалификацията, съобразена с нуждите на местния бизнес. Това ще бъде от полза както за националните пазари и гражданите на трети страни, така и за страните на происход, тъй като знаем, че тази, тази мярка може да има и ефект на ограничение на така нареченият негативен елемент изтичане на мозъци. Смятам също така, че на нуждите на националните пазари трябва да са водещи и при определяне на секторите и професиите, които са включени в тази схема. Затова смятам, че трябва да гарантираме възможността на всяка държава членка да определя списъка с допустими професии, тъй като тук нуждите на различните държави членки се различават значително. В този процес неизменно трябва да бъдат отчетени спецификите на местния пазар, както чрез консултации, така и чрез тест на пазара на труда, който да гарантира, че приемът на чуждестранни специалисти няма да доведе до дисбаланс в съответния сектор. Важна стъпка в тази насока е и въвеждането на гъвкав инструмент за установяване на прак на заплащане, определен от държавите членки в съответствие с националните особености. С тези мерки ние наистина можем да излъчим едно много положително послание към местното ниво, което да защитава общоевропейския интерес. Подкрепям предложението за разширяване на обхвата на схемата и включването на подалите молба за международна закрила да, до възможност да кандидатстват за синята карта. Смятам наистина това, че е една положителна стъпка. Нека не забравяме, че и в дългосрочен план тя може да има много положителен ефект не на последно място бих искала също така да призова държавите членки максимално бързо да адаптират законодателството си спрямо новите предложения, но сме съвсем наясно, че част от тези държави ще имат нужда от повече време. Важно е в този момент да не се създава пряка конкуренция за високо квалифицирана работна ръка между различните европейски страни. Привличам вниманието към един от аспектите, които не трябва да подценяваме. Практиката показва, че част от страните в Европейския съюз, особено тези ситуиращи се в периферията на континента, много често са първа спирка за синя карта на работници, които в момента, в който натрупат още повече знания и умения, много бързо искат да отидат в други дестинации, такива каквито са Германия, т.е. страни, в които и заплащането е по-високо. Трябва да помислим за това инвестицията, която се прави в тези работници в периферните страни на Европейския съюз, как може да бъде също дългосрочна? Как може да бъде направено така, че да има взаимен ефект от това, това движение? Разбира се, наясно сме, че мобилността вътре в Европейския съюз е принцип, който защитаваме. Трябва да направим така, че чрез новите условия на синята карта да бъдат взети в предвид и тези тревоги на част от бизнеса в отделните страни членки. Аз тук ще, ще, ще завърша само призовавайки още, още веднъж наистина да направим максимални усилия, така че да упростим процедурата, да направим синята карта много по-привлекателна, но за, за всички ни е ясно, че а, това означава още много сериозна работа заедно и предварително искам да благодаря на всички колеги, които чрез съвместната ни дейност ще се умеем да намерим един общ един подход, въпреки различията, които все още на национално ниво са особено ярко забележими. Благодаря ви. Um... Благодаря. Благодаря сега на Натали Гризбек. Благодаря Искам да благодаря на Клод, нашия докладчик, за този, неговият отличен док, проект за доклад. Искам да му благодаря за чудесното сътрудничество с докладците в Сянка. Искам да му благодаря и за всичко това, а, което той каза, а, което нашата парламентарна група изцяло подкрепя. А, искаме картата да стане много по-привлекателна но, о, не, не, не, не, много по-привлекателно не само за онези, които кандидатстват, но и за всички, които наемат тези работници на европейската територия. А, и трябва да кажа, че подкрепяме измененията, чиято цел е да се направи директивата по-гъвкава, да се направи процедурата много по-проста, да се направят административните процедури много по-леки, за да може да се ускори процесът за всички работодатели, които са съгласили да работят с системата за синя карта. Е, подкрепям и също всички така изменения, които са технически по своето съдържание, но които имат отношение към изясняване и рационализиране на процедурите за отказ, оттегляне на синя карта и така нататък. Подкрепяме това, което каза в уводните си думи. Именно необходимостта постепенно а, националните режими в различните страни да се уеднаквят, за да може а, да се осигури даване на разрешение за работа на всички, които са високо квалифицирани. Но тук трябва да се вземе предвид опасността от конкуренция между страните членки в привличане на подобни високо квалифицирани кадри. мисля, че трябва много по-ясно да следим има ли резултати в тази работа, защото искаме да направим тези нови предложения, защото виждаме, че сегашната система не работи. Трябва да признаем, че съществуването на тези конкурентни възможности вредят на прилагането на това, което искаме да постигнем чрез синята карта. И като е, европейка, аз се надявам, че ще бъде възможно инструментите е, в страните членки да бъдат уеднаквени, част по-скоро, за да може да се създаде е, един път за винак тази възможност да не бъдем, така да се каже, изправени пред стената, когато сме изправени пред нуждата от закона и миграция. Също така и за разширяването на полето на действие на, на директивата е нещо, което подкрепям. То беше засегнато вече от няколко души. Вече видяхме в, в това, което се каза до тук и в изслушванията, които имахме до сега, че Европа и страните членки на Европейския съюз имат нужда от квалифицирана работна ръка. Този въпрос не един път бе повдигнат а, по време на тези из, изслушвания. Също бе споменато и необходимото ниво на квалификация. И това, което току-що обясни нашата колега, много важна са, когато установим, че има работа, има някои страни, в които а, има тези изисквания и това са изисквания за момента. Тези изисквания не са статични и трябва да може да се приспособяваме към конкретните инструменти. Накрая смятам, че е абсолютно наложително е Съюзът да приеме тази възможност за законна миграция, като обясни нуждата от нея на нашите граждани. Първо, необходимостта от специфично квалифицирани кадри и а второ, за да привлечем повече талантливи хора, от които нашият съюз има нужда. А, а, не става дума да не вярваме на онези, чието коси вече са посивели и да ги заместим с момчета и момичета, но става дума за възможност Европа да стане наистина привлекателна. Нещо, за което много се говори и да, така, да модифицираме, да променим а, имиджа, който Европа има на застаряващ континент. А, не става дума за козметична реформа, тъй като а, а, след 3-4 а, години трябва да видим промяна. Thank you, Natalie. Um, and for the Greens, the... От името на зелените е, ще говори Ботил Валеро. Това е докладчикът е, на Всянка. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците. Всянка отлична е тази работа. Необходимо е да отчетем, че тази директива е много по-добра от е, предходната, с която разполагахме. Преди няколко месеца в парламента организирахме изслушване. Представителя на Швеция обясни, че сме имали 8 директиви за синята карта, но същевременно имаме хиляди авторизации за служители и работници, които са квалифицирани, но също така и не толкова квалифицирани. Тук вече има проблем. Следователно, не може да се мисли единствено за високо квалифицираните работници. Би трябвало на един по-късен етап да разширим обхвата. Самата аз съм на мнение, че би трябвало да се включат всички работници. В съвета казват, че това е невъзможно, но ако комисията прояви интерес и ние го направим, може би ще имаме такава възможност. Ако ние направим първата крачка и кажем, че искаме да отидем и по-далеч, бихме могли да успеем. Също така в това предложение много ми харесва факта, че се разглежда възможността за мобилност на работниците, свободно движение. Дори да не е абсолютно свободно, Клод разглежда възможността търсещите обежище също да се интегрират в системата, нещо, което ми се струва положително – темата наистина е важна. Ако един човек има работа, продължителна работа, би трябвало дори да е търсещо бежище, да може да влезе в системата и да остане в нея, дори да се отхвърли молбата му за обежище. Е, това е система, която би била по-добра, защото сегашната просто не работи добре. Една нова система би била гордо за шведите. Освен това, ние имаме различни схеми в различните държави. Не е необходимо навсякъде да се прави едно и също. Би трябвало да се избере това, което работи най-добре във всяка страна. Например, член 3, алинея 4 гласи точно това – да може да се присъжда синя карта. Но знаем, че синята карта е много сложна система и затова и не се използва. Има по-лесни схеми на национално ниво. В Швеция, например, ако синята карта се прилага над националната система, ще трябва да използваме синята карта, а ние си имаме собствени схеми, например за сезонните работници и така нататък. Получава се едно доста сложно умножаване на различните схеми, но не знам дали трябва наистина да има толкова различни категории да се търси уеднаквяване. Съветът го предлага – но на нас ни се струва, че това е първата положителна стъпка, за да стигнем до по-добра схема за високо квалифицираните работници. Можехме да бъдем и по-амбициозни, но поне това е една добра стъпка. Барбара Спинели е докачек в сенка на Обединената левица. Благодаря на Клод. за много е, внимателния и детайлен подход е, към това досие. Е, ситуацията е крехка, сложна бихме могли в системата на синята карта естествено да обхванем повече хора, не само категорията кандидат-беженци, но и членове на семейството и хората, които се нуждаят от хуманитарна закрила. Това е един добър разширен подход бихме могли още в рамките на процедурата за предоставяне на убежище да е, помислим за начало на така, сътрудничеството с социални партньори и бизнес партньори. Синята карта би трябвало да се превърне в един ефективен инструмент, нещо, което все още не се е случило. Е, ние е, желаем опростяване на е, процедурата е, в рамките на Европейския съюз, е, така че да можем да изчерпим потенциала, който предлага синята карта. Е, естествено, е, така, този сблъсък е, на интереси, национална система, синя карта който бе очертан и от нашата шведска колега, е на лице. Трябва да видим как точно ще се справим с него. Кандидатите за беженски статут, които са покрили критериите и са признати като беженци, биха могли веднага да получават синя карта, за да имат пряк достъп до заетост. Това естествено е едно предимство за тези, които са вътре в Европейския съюз, но не означава, че е, елиминираме и хората, които са извън е, Европейския съюз. Е, изисква се висока квалификация. Е, бих искала да кажа няколко думи за правата, за гаранциите или за случаите на злоупотреба от страна на работодателите трябва да предвидим съответните защитни механизми за хората, нещо, което засяга и следващото досие, по което докладчик отново е квота, именно сезонните работници, студентите и някои други категории. То би трябвало да предвидим и обещетения за безработица, и възможност за преместване или за преквалификация, за да няма тотална зависимост от работодателя. Не бива така да се каже, да наказваме а, мигранти или притежатели на синя карта. А, а, не бива да продължаваме, така да се каже, една практика, която се наблюдава в държавите членки, а именно една пълна зависимост от волята на работодателя. Трябва да предвидим съответните гаранции и защитни механизми. Да, струва ми се, че изчерпахме така да се каже кръга на докладчиците в сянка. Аз а, съм наясно, че а, става дума за един много щекотлив, деликатен въпрос и ще бъде чудесно, ако а, се потърсим, а, се постараем да намерим а, общ подход, а, независимо от някои различия в нашите виждания, а, както и в концепциите на политическите групи. А, тук става дума за това да потърсим консенсус, да намерим начин да утвърдим една силна позиция в рамките на Европейския съюз. Така че в това отношение действително ще трябва по един много съвестен и непартиен начин да се опитаме да ревизираме системата на синята карта. Следващия докладчик в, сен... в Да, благодаря. Документът е много важен. Той е свързан с каналите за незаконна миграция. Струва ми се, че тук става дума за важна стъпка Е, но не единствената. Ще са необходими и други инициативи, за да подобрим е, мобилността на е, хората, за които се отнася тази система. Да, за сега броят на онези, които са се възползвали от сината карта, не е много голям. Струва ми се, че трябва да предвидим и в новия пазар на труда синята карта, така че да тя да се предоставя и на високо квалифицирани работници, но и на такива, които не са чак толкова високо квалифицирани. Много важен елемент, който положително оценяваме, е включването и на кандидатите за обежище в потенциалните притежатели на синя карта. Онези от тях, които са поискали е, синя карта, не би трябвало да се отказват или да се бъдат лишавани от е, беженския си статут. Е, те в крайна сметка са в рамките на дъблинската система, така че тези хора не би трябвало да търпят щети само заради това, че са придобили синя карта. Що се отнася до конкуренцията, конкурентноспособността, положението спрямо работодателя, естествено трябва да внимаваме да няма негативни елементи, които да се отразят неблагоприятно. Господин Бекер. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на вас и на докладчицата в Сянка за е, много професионалния текст, който сте подготвили и ми се струва, че в кратки срокове сравнително ще можем да реализираме е, начинанията, които сте очертали. И също времено бих искал да предупредя. Чухме вече така предупредителни гласове и от залата за това, че ние се нуждаем естествено от високо квалифицирана работна ръка, спешно се нуждаем от високо квалифицирана работна ръка, инак не бихме могли да се утвърдим като економическа сила номер едно в света, но времено така Включването и на редица друга аспекти и елементи е, прави темата много комплексна и ще попречи за реализацията й. Е, става дума най-вече за придобиване на право на работа, е, в това досие. Не би трябвало да включваме и много сложните, много комплексни въпроси, свързани и с други сфери. Естествено, че трябва да призовем комисията да се занимае с много други въпроси, е, да кажем достъп на е, кандидатите за обежище е, до пазара на труда, включване и на неквалифицирани работници в системата на сините карти, е, всичко това е, естествено е, е нещо, което трябва да стане в колкото е възможно по-кратки срокове. Ние знаем, че понякога, когато предложим твърде комплексни системи и смесване на темите, съветът казва не и отхвърля досието просто. Така че е, всички тези въпроси, които вие се опитвате да включите в това досие, трябва да бъдат разгледани от комисията, но може би в е, други законодателни инициативи. Да, благодаря ви. Благодаря, господин Бекер. Вие е, всъщност имате предвид обхвата, който ние се опитваме да разширим като включваме и е, международната закрива. И е, накрая е, госпожа Менсула. Да, е, благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря и на е, докладчика в е, сянка на моята е, група, е, госпожа Габриел. Благодаря за това, че е, се предлага една е, истинска европейска система за синя карта, която от самото начало не можа да придобие е, тези измерения, към които ние се стремим. Става дума не само за а, високо а, образовани хора, но и заобщо за квалифицирани хора. Ние желаем да направим системата по-привлекателна а, и е, същевременно трябва да решим и някои от правните предизвикателства, а, които проистичат от тук за мигрантите. Но всъщност основната цел е да запълним, така да се каже, празните места на пазара. А, трябва при всички положения да се ръководим най-вече от това, че искаме да осигурим заето за определени сектори. Комисията. Благодаря. Добър ден на всички присъстващи. Ние подкрепяме вашия проект доклад, който е подкрепя работата на комисията. Ние желаем да дадем правна защита в този смисъл на високо квалифицираните работници и да улесним и упростим процедурите. Това е наша обща цел. Комисията също се стреми към опростяване на процедурите, що се отнася до праговете за заплащане има доста различия в мненията, има предложения да няма никакви прагове, също времено така, предложения да се предотвратят злоупотребите, да се направи системата по-прозрачна. Ние подкрепяме и а, а, предложенията на докладчика по отношение на националните схеми. А, нещо, което е много важно и за комисията. Имаме известни съмнения за това как точно би могъл да се разшири обхвата. Трябва да извършим проверка доколко е възможно е да включим и кандидатите за обежище, би трябвало естествено да прегледаме отново оценката на въздействието, защото там са включени и бенефициерите, получателите на хуманитарна помощ но нещата при всички положения трябва да се свържат и с другите правни актове в рамките на законодателството за предоставяне на убежище. Струва ми се, че ще се появят проблеми. Виждам така да се очертават определени проблеми. Съществуват рискове от злоупотреба от страна на а, хора, които а, кандидатстват за убежище и също времено, по този начин всъщност искат а, всъщност, да получат по-лесно синята карта. Страхувам се, че а, в момента реформираме точно а, действащата система за предоставяне на обежище. Опитваме се да ограничим вторичните движения на търсещите обежище и от тук могат да проистекат много проблеми във връзка с така предлагания от вас разширен обхват на директивата. Благодаря. Ние заедно с докладчици Търсянка очаквахме и подобна реакция от страна на комисията, но се надяваме, че вие ще премислите още веднъж е, този общ подход, който предлагаме. Естествено, ние виждаме и определени рискове, но ни се струва, че един е, по-последователен и съгласуван а, е, а, подход, а, който предполага и разширяване на обхвата, а, се подкрепя и не само от а, главния докладчик, но и от докладчиците в Сянка. И така, благодаря ви, колеги. А, благодаря а, за. А, тази интересна и много съществена дискусия. 15 феврари, 12 часа е крайния срок за внасене на предложения за изменения. Сега преминаваме към 20 та точка. Ще чуем презентация на комисията във връзка с директивата за вътрешно-корпоративния трансфер и е, е, законодателството относно влизането и прибиваването на граждани на трети държави с цял сезонна работа. Интересно, според мен, колеги, е да се, е, си дадем сметка за това, че става дума за е, директиви, които са прияти преди 3 години – на 30 септември и на 29 е, ноември всъщност изтичат е, сроковете за транспониране е, в държавите членки. 17 държави членки вече са го направили по отношение на корпоративния, транс вътрешно-корпоративния трансфер, 20 държави членки по отношение на сезонните работници, но все още има и такива, които изостават и комисията започва процедури за е, нарушения, за несъответствие с изискванията по договора, е, така че вече се изпращат предупредителни е, официални писма до е, държавите, които е, са в несъответствие с е, законовите изисквания. Е, аз мисля, че ние в парламента винаги сме се застъпвали за бързото и стриктно спазване на законовите изисквания и в това отношение е, сме подкрепили комисията. Благодаря, господин председател. Що се отнася до двете директиви за сезонни работници и за вътрешно-корпоративен трансфер, действително вече е, в писмена форма преди заседанието, е, чрез писмо, подписано от нашия генерален директор, сме ви изпратили допълнителна информация. Трябва да спомена пис официалното писмо до 20-те е, държави членки, които все, е, все още не са е, транспонирали директивите. Съответно, на 24 ноември бе изпратено и официалното предупреждение до 17-те държави членки, които не са го направили. Е, всъщност 17 по отношение на вътрешно-корпоративния трансфер и 20 за сезонните работници. Междувременно вече имаме и реакция от някои от държавите членки. Е, така че в е, обществения публичния регистр данните за държавите членки ще бъдат актуализирани, тъй като някои от тях съобщават, че междувременно вече са транспорнирали въпросните директиви. Но закъсняването при транспониране на директивите от страна на държавите членки е неприемливо, независимо от това за какви директиви става дума, така че комисията държи на точното спазване на законовите изисквания Ние, естествено, в случаите, в които получим обяснения или възражения от държавите членки, които са получили официалното предупреждение, ще реагираме по адекватен начин. Четири заседания бяха проведени във връзка с нелегалната миграция. В публичния регистр има информация за тези заседания. Можете да се консултирате там. На 13 февруари ще има заседание, ще говорим за прилагането на двете директиви. Това ще бъде поредното обсъждане по тези въпроси. Нека да ви дам кратка информация за основните въпроси, които бяха обсъждани от държавите членки на заседанията, които вече бяха проведени във връзка с транспонирането и прилагането няма да се очудите. Става дума за въпроси, които много често сме обсъждали и в периода на консултациите и преговорите. Да кажем, по отношение на сезонните работници за тревогите на държавите членки са свързани най-вече с секторите, в които няма заетост. Затова и трябва да проверяваме дали настаняването е добро, какви са документите за граждани на трети страни и какво е настоящото е, състояние при удължаване на срока. Трябва да се знае как се изчислява продължителността на пребиваване при вътрешно-корпоративния трансфер – Основните въпроси са тези за предприятия извън територията на ЕС, за възнаграждението, процедурите за мобилността вътре в дружеството и вътре в Европейския съюз, а именно коя държава членка се смята за първа – държава членка, когато има няколко последващи. При тази директива трябва да спомена също така, че за да бъде тя оперативна, подготвихме в консултация с държавите членки и ръководство за граничната охрана. Тогава, когато имаме пресичане на външна граница. Това ще бъде одобрено официално, когато одобрим и някои други изменения по Шенген. Споменавам вътрешно корпоративните трансфери, защото те са, тази, този вид трансфер е важен и когато се обсъжда синята карта – повечето държави членки, до сега 15, предпочитат да бъдат уведомени при движения на лицето, което е предмет на трансфера. Има малка група, които нямат нужда от уведомление, но 15 държат да бъдат уведомени съгласно директивата. При дългосрочната мобилност може системата за упростено уведомяване да се разшири. Възможно е да се поиска и ново кандидатстване. Само пет от държавите членки предпочитат опростената процедура за уведомяване. Останалите които са подали информация, предпочитат процедурата да се стартира отново. Затова казвам, че е важно и за синята карта. Скоро ще започнем оценка на съответствието на транспонирането и съответно мерките по транспониране. Тази работа стартира следващата седмица. ние ще ви държим в течение. Благодаря. Okay, thank you, Laura. Thank you to you and your team as well for... Благодаря ви, Лора. Благодаря и на вашия екип. Важно е това, което казахте за транспонирането в държавите членки. Има ли колеги, които желаят да се изкажат или да попитат нещо? Всъщност толкова е очевидно какво се случва, че не се очудвам, че няма въпроси. Още веднъж искам да благодаря на комисията. Може изцяло да разчитате на нашата подкрепа. Особено като се има предвид, че аз съм докладчик. Няма други въпроси. Добре, искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за работата по всички предложения по законовата миграция. Мълчанието е най-убедително в случая. Позволете ми само да кажа следното. Тук е Барбара Спинели. Искам да напомня, че при директивата за сезонна работа имаше държави членки, които започнаха да ни подават сигнали за това, че в Италия някои мигранти са предмет на атаки и че трябва наистина сезонните работници в Европейския съюз да бъдат защитени. Така започна всичко. Но сега е особено съществено да се транспонира едно много важно законодателно предложение. Много е важно и да има действие по изпълнението. Благодаря. Много ти благодаря, Лора. И преминаваме към последния, последната точка. Многогодишната рамка на агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018-2022 година. Докладчикът госпожа Млинар не е тук. Не знам дали има някой, който да е замести. Може би тя е на път към залата, не знам. Или да се откажем от тази точка тогава.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 So we're waiting for the presidency and the, any members that might want to speak. Изчакваме председателството, членове, които биха искали да се изкажат. Не е много справедливо спрямо присъстващите колеги. Така или иначе бяхме насрочили тази точка за 6 часа. I'm just checking who, who who... this is official. Um, since I'm here now... Аз съм тук и имам въпроси, които едва ли могат да получат отговор от присъстващите. Затова бих задала въпросите си, за да останат в протокола. Ние не сме започнали разглеждането на точката, казва председателя, така че отговорът е не.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 Виждам, че се губи ценно време. And of course the staff as well. And the members and the staff. Но тук са и членове и служители. Извинявам се, колеги, казва председателят. Не виждам изобщо никой от либералите тук, така че няма кого да помоля. That's liberal. She's driving from Vienna. She's driving from Vienna. No. Oh, sorry. <laughs> Colleagues, quick update. We've got the person for the management board of um, the Fundamental Rights Agency on the way. We've got the Доколкото разбирам, Агенцията за основни права, техния представител скоро ще бъде тук, госпожа Млинар в момента пътува с такси. Така че всички те са на път. А само ви предоставяме информацията. Как ще разтълкувате, решавате вие. Five minutes.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 Много съжалявам, казва председателят. Okay, colleagues, let's make a start and um, colleagues who are... Уважаеми колеги, нека да започнем, а тези, които са на път, със сигурност ще пристигнат в някой момент. Нека да започнем. И тъй... Това е представене на съвета за многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018-2022 година. На 5 юли Европейската комисия представи своето предложение за решение на съвета по многогодишната рамка. Тази рамка се приема на всеки 5 години, определят се тематичните области от дейността на агенцията – на 28 ноември съветът прие своето проекто решение, което трябва да получи съгласието на Европейския парламент. Поканили сме госпожа Сирас Дебоно, която председателства работната партия със съкръщение ФРЕМП, работна партия на Малтийското председателство и тя всъщност разглежда процедурите за нарушение, и изпраща писма на държавите членки, които не изпълняват. Работи се много професионално. Заповядайте за вашето представене. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на комисията, Позволете ми първо да благодаря от името на съвета за това, че Малтийското председателство получава възможността да представи това предложение. Едно много важно предложение за Агенцията на Европейския съюз на, за основните права. Или АЕСОП на български. За да може АЕСОП да извършва правилно своите задачи, трябва съветът на всеки 5 години да приема многогодишна рамка. Без тази рамка агенцията не може да продължи своята работа. Тази многогодишна рамка установява тематичните области на работа на агенцията в съответствие с регламента на съвета – който учредява агенцията. Съветът анонимно трябва да одобри предложението, а съгласно член 252 от договора, парламента трябва да даде своето одобрение. За периода 2018-2022 година Съветът проведе множество конструктивни разисквания в работна партия ФРЕМП. Председателството също сформира няколко работни групи с тази цел. Ние в съвета смятаме, че е важно да се отбележи, че основното в решението е член той определя дейността на агенцията и съответно границите на тази дейност. Например, жертвите на престъпления, неравенство, дискриминация, информационно общество, съдебно сътрудничество, освен в наказателната област, миграция, обежище, интеграция – на бежанците и мигрантите. Расизъм, липса на толерантност, права на детето, интеграция, социално включване на ромите. След обширни разисквания в съвета се разбра, че няма единодушна подкрепа за този обхват на дейности. На ниво Корепер се препотвърди съгласуването, съгласуваното на ниво работна група. Беше одобрено и проекто решението. Това се случи на 19 декември. Както вече беше казано, тези трудни преговори протекоха по време на словашкото председателство. Много се радвам, че господин Томас Бушка от словашкото председателство най-любезно се съгласи да дойде тук и да отговори на въпросите ви. Още веднъж благодаря за отделеното време и нека ви пожелая приятна вечер. Много ви благодаря, госпожо Дебоно. Обръщам се към докладчиците в сянка. Ще ги чуем първи, защото една от докладчиците се грижи за детето си и трябва да си тръгне по-рано. Uh, um, Първо ще чуем госпожа Мецола. След това колегата Наги, Сарая. Благодаря ви, Клод. Благодаря и на вас, Томас. Всъщност аз ви бях колега в работната група ФРЕМП и много се радвам, че сега можем да обсъдим нещо толкова важно за нашата група. Аз представлявам всъщност господин Наги, който нямаше как да е тук. Ще прочета това, което е написал. Скъпи колеги, подкрепяме текста на съвета, готови сме за по-нататъчен дебат. Интересувани дали комисията ще излезе с ново предложение, тъй като агенцията ще има нужда от нова рамка до края на годината. Добавянето на съдебно сътрудничество, полицейско сътрудничество и наказателно-правни въпроси. Тук ние смятаме, че правната служба на парламента трябва да даде своето становище, за да се разбере дали промяната на дейността може да се направи чрез многогодишната рамка или трябва да се измени регламента за учредяване. Освен това, за нас е важно даденото съгласие, но тук ще трябва да разговаряме с правната служба. Благодаря. Сарая, заповядайте. Благодаря ви. Работата на Агенцията за основните права е много важна за нас в комисия Либе. Знаем, че следващата седмица те ще представят своя доклад за мъцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Тази агенция е много важна, защото тя следи за интеграционните политики на ниво ЕС и държави членки. В групата на социалистите – решихме да не дадем съгласие на това решение. Има достатъчно време, мандатът свършва в края на 2017 година, така че ще продължим своя анализ. Благодаря. Гое, заповядайте, Барбара. Благодаря. Струва ми се, че е важно че съветът е включил в бъдещата многогодишна рамка две изменения, ако сравняваме с предходната програма. Едното е за ромското население, разглежда се и социалната тема, както има предложение да се включи и съдебното полицейското сътрудничество и наказателно-правните въпроси. Ние искахме това да се случи, но като че ли това не се разбира достатъчно. Тук е много важна вътрешната сигурност, борбата с тероризма, с мафията, с измамите. В Европейския съюз има различни форми на борба с тероризма. Някои от тях могат да засягат и правата на мигрантите – например правото на неприкосновеност на личния живот, правото на лични данни. Струва ми се, че агенцията би трябвало да направи проучване и по тази тема. Ще ви напомня и за един друг проблем. На мен ми се струва, че трябва да се обърне специално внимание на правните гаранции. Съдебното и полицейско сътрудничество трябва да се води от тях. Има още един важен аспект – необходимостта при бъдещите анализи на работата на агенцията да се разгледа и темата за вътрешната сигурност – и съответно борбата срещу тероризма и задълженията на Европейския съюз, що се отнася до политиката на миграция и бежанците. Благодаря, Барбара. Ангелика, ще ти дам малко време да си поемеш дъх. Междувременно ще чуем комисията. Yes, Chair. Well, I, I don't know. I wonder, wouldn't it благодаря, господин председател, но не е ли по-добре първо да чуем докладчика? Доколкото разбирам от докладчиците в сянка, има вероятност да не се даде съгласие, така че на мен ми се иска да отговоря, след като съм чула докладчика. Разбира се, разбира се, аз малко се разсеях, казва председателката. Председателя, извинете. Ангелика може би вече е готова. Просто исках да й дам малко време. Заповядайте. And, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Много съжалявам, но самолетът ми закъсня и така да не се разпростирам повече, просто съжалявам, че закъснах. Искам да благодаря на съвета, на комисията за тяхната работа, но и вие сте прави в това, което споменахте. Е, доста сме скептични по отношение на това, което се предлага. Съжалявам, че не е постигнато споразумение в съвета за е, полицейското сътрудничество в новата многогодишна рамка. А, значи това съветът не е направил, въпреки предложението на комисията. Това е достойно за съжаление. И от влизането в сила на Лисабонския договор, полицейското и е, съдебното сътрудничество е част от законите на Европейския съюз и като е такова трябва да бъде част от задачите на агенцията, което трябва да внесе конструктивен принос в укрепването на правата на човека ние все повече се е, занимаваме с, е, въпросите на съдебното сътрудничество, когато става дума за борбата с тероризма. необходимо е Агенцията на Европейския съюз е, да работи по тези въпроси, ако искаме да осигурим, гарантираме сигурността и основните права на човека по балансиран начин. Надявам се, че при дебата на многогодишната рамка ще се обсъди въпроса за финансирането и самата многогодишна рамка. Лично аз смятам, че трябва да се опитаме да вземем решение по тази многогодишна про... програма. Очаквам разискванията по този въпрос с моите колеги, докладчиците в Сянка. Благодаря много, Анджелика. Е, знам какво е, когато е, закъснее самолет. Е, дълга история, но сега чухме докладчика, докладчиците в сянка трябва да реагират на това, което каза комисията. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че разбирам позицията на докладчика, както вие казахте. По предложението на комисията, оповестено през юли, по отношение на полицейското сътрудничество и сътрудничеството в областта на правосъдието в рамките на защитата на основните права, необходимо е да имаме достатъчно информация по тези въпроси в контекста на засиленото полицейско сътрудничество и сътрудничество по въпросите на сигурността полицейското строителство и съдебното сътрудничество са особено важни в този контекст. Ние това го правим вече, примерно при трансфера на затворници, защита на интересите на децата, резервационните данни и още редица области, където ние работим плодотворно, нещо, което е много полезно. Е, тези тегли трябва да бъдат част от дейността на агенцията за следващия период. Също така трябва да се спомене, че имаше пространни обсъждания на този въпрос в рамките на работната група, но страните членки в рамките на съвета не стигнаха до единодушие по този въпрос. Още един път ще кажа, разбираме позицията на докладчика, но необходими тези рамки да бъдат на лице 1 януари 2018 година, за да може да продължи органът да функционира. Имаме известно време, но не дейте да забравя, че става дума за процедура по член 352 и трябва някои страни членки да участват с решение на националните си парламенти. Нещо, което може да изисква 10 на месеца. Като не забравяте това, ще повторя един път, че е необходимо да бъдем прагматични и сме готови да обсъждаме въпросите и с комисията и с всички останали заинтересовани страни. Председатели, това беше съвсем ясно. Благодаря много. И сега представителите на председателствата, председателството, ако искат да кажат заключителни думи. Анжелик, имаш ли да добавиш още нещо? Искам само да кажа, че ние знаем всички ограничителни условия и начина по който трябва да работи Агенцията за основните права през следващия период. От друга страна, пък и вие трябва да разберете, че ние се занимаваме с политика и а, е, така съвсем искрено вярваме, че полицейското сътрудничество и сътрудничеството, съдебно сътрудничество в, по наказателните а, е, дела е нещо, което трябва да бъде включено, но ще продължим обсъжданията, както вече бе споменато тук. Мисля, че това е много ясна е, позиция по отношение на докладчика и докладчиците в сянка разбираме и това, което посочи комисията. То беше съвсем ясно. Благодаря на докладчиците, благодаря на докладчиците в Сянка и накрая представителите на Балтийското председателство за заключителни думи. Отказвате се от такива заключителни думи. В такъв случай, колеги, позицията беше съвсем ясна. С това ще приключим обсъждането на тази точка от дневния ред. Благодаря на всички, които останаха до края тук. Благодаря и на всички, които ни помогнаха в този напрегнат работен ден. Благодаря.